So, liebe Kolleginnen und Kollegen, äh, herzlich willkommen zur Nachmittagssitzung unseres Ausschusses. Драги колеги, добре дошли на заседанието на нашата комисия. Започваме с дневния ред, така както си беше прият. И започваме с точка 9, разменя Размяна на мнение с изпълнителния директор на Европейската агенция по химикалите Гер Даунсет. Добре е дошъл, господин Дансет. Ние с вас обменяме мнения нееднократно по това, което се случва и по дейността на агенцията. Затова ви благодаря, че сте тук. И благодаря за посрещането на нашата делегация в Хелсинки. Нашата ерия, областна политика, извинявайте, е много сложна. Всички процедури по регистриране на химическите вещества и така нататък, годината, която предстои, е много важна. Затова много се радваме да ви видим тук и да чуем какво се случва, къде са проблемите. Давам ви думата сега директно да направите вашата уводна презентация. Господин председател, уважаеми членове на комисията, за мен е голямо удоволствие да съм тук с новини от Агенцията за химически вещества в Хелзинки. За да оползотворя максимално времето, ще очертая пет основни момента от моя гледна точка. Няма да ви изброявам всички различни дейности на агенцията по регламента РИЧ и така наречения CLP. This will leave plenty of time to answer your questions. И така ще имаме достатъчно време да отговаряме на вашите въпроси. Първо да говоря за така положителните моменти на програмата РИЧ. Това е един много... Времето в момента е много важно в нашата работа за защита на хората и околната среда от потенциално вредни химически вещества. В следващите няколко седмици всички най-вредни вещества, и особено тези, които се произвеждат с най-голям обем, ще бъдат регистрирани в Хелсинки. Аз съм много горда от това. Защото ние успяхме да управляваме този процес много добре и на много високо ниво от професионализъм. Това се случва благодарение на внимателно планиране, подготовка, подпомагащи системи и много усилена работа на моите колеги. Аз съм горд да ръководя този екип. И всички ние сме решени да изпълним всичките си задължения към индустрията и европейските граждани. Ние обработваме всеки ден хиляди заявки за регистрации, за даване на регистрационни номера на компании. До вчера, през 2010 година, сме получили 14 015 досията за регистриране – Пода... Е, издали сме 10 200 регистрационни номера, които е, покриват 2446 е, вещества, които ще бъдат включени в списъка. А също така не толкова важно за сроковете, но много важно за потенциала на индустрията, ние получихме регистрации за 834 нови вещества, които не са включени в списъка. 94% от регистрираните през 2010 година вещества, произведени в големи обеми, идват от големи компании, 4% от средни компании, 1,4% от малки и 0,2% от микрокомпании. До вчера сме получили 550 000 уведомления за класифициране и етикетиране на химикали. Крайният срок за уведомяване по регламента CLP е, изтича на 3 януари 2011 и ние очакваме няколко милиона заявки. Така че работата върви, нашата машина си действа. Другите части на света ни наблюдават отблизо, наблюдават нашата политика за химическите вещества – Штатите, Канада, Австралия изявяват особено силен интерес. Освен това, ние с тях сме в, поддържаме добри редовни контакти. Нашия успех се дължи на откритостта и прозрачността на нашата работа. Разбира се, нашата работа изисква и голяма степен на поверителност, но ние успяваме да намерим правилното равновесие между поверителност и прозрачност. Заинтересованите страни в този процес са изключително важни със своето участие в подготовката на нашите комисии, разработване на кампании, дни на отворени врати и така нататък. Най-новата развитие на европейско ниво е решението на нашия управителен съвет да даде възможност на заинтересованите страни да участват в заседанията на Комитета на страните членки, когато се дават предложения за изпитване върху животни. Нашата, втория момент, който искам да коментирам, е нашия позитивен подход, защото нашата задача е да изпълняваме регламента РИЧ и CLP. Аз ви изпратих днес нашите годишна и многогодишна програма. Регламента РИЧ е най-стрикното законодателство в света, както знаете, и компаниите правят всичко възможно, за да го спазват. Но не, това не винаги е лесно в трудната економическа обстановка. Ние се опитваме да им помогнем. Ние изслушваме много внимателно тяхните мнения, мненията на съответната индустрия и реагираме на проблемите, като се опитваме да подпомагаме с задачи, които не са предвидени в планирането. Например, ние имаме регулярен диалог с индустрията и в групата за контакт с директорите на Европейската комисия се опитва да предостави решение и е предоставил решение на 28 проблемни въпроса. На нашия вебсайт също се появява информация и практически индустри... инструкции за компаниите, когато трябва да се регистрират на време. Това е пример за много добро сътрудничество между властите и индустрията, когато трябва да се търсят решения в рамките на законодателството. Ние също така за първ път проведохме преглед на заинтересованите участници в този процес и получихме около 1000 отговора И слагаме информация на мрежата, слагаме инструкции, много документи, много преводи на документи, като всички тези допълнителни дейности дават по-добра услуга на нашите а, участници, на, нашите, на институциите, които ние подкрепяме. Когато работим с тях и когато ги слушваме, ние се стараем непрекъснато да подобряваме нашите услуги. Но, и това е третото, за което искам да говоря, все пак си остават предизвикателства. Четири от тези предизвикателства са свързани с процеса на регистриране. Да се реагира на конкретните нужди на малките и средни предприятия, трудностите, свързани с някои ползватели на химически продукти, проблема за обмена на данни между компаниите и също огромното увеличение на основната наша научна дейност при оценка на данните за регистриране. И е, принципът, че тестването върху животни трябва да се използва само в крайен случай. Ние сме наясно с трудностите на малките компании, особено за изпълнение на техните ангажименти по, е, по регламента РИЧ и СЛП. В... Ние на 22 езика издаваме документи и е, факти, за да помогнем на малките и средни предприятия. И тази услуга за преводи за общ... и за... за малките предприятия, за общата публика е наш приоритет, защото се опитваме да спестим пари на тези предприятия. Хиляди химически продукти се използват в е, индустрията и е, всички фирми, които ги използват, трябва да имат сигурността, че те не нарушават законодателството. Но, за съжаление, това не е винаги е толкова лесно. А затова обмената на данни е основен елемент от регламента РИЧ. За да се избегне ненужното тестване върху животни и да се спасат разходи на отрасъла, е, тези, които притежават данни за дадено химическо общество, трябва да ги споделят. Но това не е толкова лесно. Някои компании отказват да предоставят тези данни или искат твърде висока цена за това. Ние сега предоставяме една услуга за решаване на спорове, за да направим така, че когато се обменя денни, да няма е, забавяне на регистриране, и да се сведе до минимум тестването върху животни. Работим много по този въпрос, особено за подпомагане с писмени документи, с информация на интернет – също така даваме консултации за всички предложения от компаниите за тестване на дадено вещество върху животни. 14 консултации до сега през 2010 сме направили. В момента всички предложения, оценени от нашата агенция, са били единодушно прияти от страните членки, което показва, че ние е така, позитивният елемент на нашата работа. Също така разработваме инструменти, които дадат възможност на компаниите да запълват празнотите в своите данни, като сравняват своите вещества с тези на други компании. Съществува един инструментариум, наречен QSAR, и той дава възможност на компаниите да предскажат кои химически вещества са опасни, като им спестява време, пари и опити върху животни. Ние се опитваме да реагираме на предизвикателствата, но много често решенията не са в наши е, ръце и за това ние имаме нужда от подкрепа и на всички заинтересовани страни и на Европейската комисия. И последно, едно ново предизвикателство през 2011 ще бъде да се използва най-добре огромната информация, която ни предоставят компаниите за химическите вещества, когато искат регистрация. Тази информация е техническа и научна и не се разбира толкова от е, широката публика, но наш ангажимент е да направим пределно достъпна, така че всички, и учени, и тези, които се интересуват, и да могат да я ползват за свои цели. Затова и е, работим по глобалния портал на ОИСР е, за информация за химически вещества. В момента ние гледаме какви ще бъдат приоритетите ни в малко по-далечно бъдеще. Следващия срок за регистриране е май 2013 и междувременно ще работим по идентифицирането на голям брой вещества, които предизвикват много безпокойство, оценка на заявки за регистрация и подпомагане на работата на нови научни разработки, като например наноматериали и вещества, които нарушават ендокринната система. Прилагането на регламента Ричи CLP, разбира се, е отговорност на страните членки. А ние им помагаме, като поддържаме диалог, и също така създадохме един форум за сътрудничество по изпълнението на тези регламенти. Списъка за заявки за разрешение в момента включва 38 проблемни вещества и още 11 са в, въпрос, в процес на предоставяне на решение. Комисарите Тъжани и Поточник ясно показаха, че те очакват този списък да нарасне значително в следващите две години и страните членки също заявиха, че ще има повече предложения от тяхна страна. Ние, се, ние приветстваме това и ще направим всичко възможно да постигнем тази цел. Знам, че много, включително и депутати тук парламента, не са доволни от това, че списъка не е по-дълъг но той ще стане по-дълъг скоро. Обаче, когато едно вещество се сложи на този списък, последиците са сериозни. И като имаме предвид това, процеса за регистриране трябва да бъде много щателен. Ние сме едва в началото на този процес. Един друг, едно друго предизвикателство за нашата агенция да се оцени да се, досиетата по регистриране, които се подават от отрасъла. Също така правиме и проверка за съответствие. Кога, дали досиетата, които са подадени от компаниите, са от добро качество. Смятаме поне минимум 5% да направим такива проверки преди следващия срок 2013. Също така се подготвяме да започнем оценка, която ще започне от страните членки 2012. Сигурно ще ви е интересни нашия доклад за функционирането на РИЧ. РИЧ е едно фундаментално ново законодателство и разбира се някои от елементите му са работили по-добре, отколкото някои други. Ние очакваме да подготвим доклада и да го представим на Европейската комисия до средата на 2011 година. На този доклад може да доведе до промени в законодателството и също така ще бъде полезен за подготвянето на друго законодателство в бъдеще. И накрая нашата агенция ще продължи да следи увеличаващия се брой заявки от комисията, за да подпомогнем дейностите на Европейския съюз по химикалите на нивото на ОНЕ и ОИСРА. И накрая Искам да изразя моята благодарност на парламента за извършената от него дейност през годините, например, от вашата ключова роля при подготвянето на това уникално законодателство, а също така и изключителната време на субсидия за нашата агенция през 2010 година в решаващи времена. На полично ниво ние много се радваме, че вашата делегация ни посети през април и че нашия управителен съвет беше обогатен благодарение на участието на бившия докладчик по реч господин Гвидо Сакони и неговия съдокладчик господин Насаур, който започна, които започнаха своя мандат по-рано тази година. Аз съм изключително благодарен за тази подкрепа. Изключително е важно да запазим жив духа на Рич и на СЛП за да можем да опазваме човешкото здраве и околната среда, както и да подкрепяме иновациите. Аз бих искал да ви призова да използвате вашето влияние на национално ниво. Регламентът ЛИЧ се основава върху силното сътрудничество между националното и европейското ниво. Ролята на държавите членки е от решаващо значение не само за подкрепа на техния отрасъл и за изпълнение на законодателството, но също така за процесите за вземане на научни решения. Всичките комисии на нашата агенция се състоят от представители на държавите членки и работата на докладчиците на комисията са също е също от решаващо значение за качеството на продукта, който предлага нашата агенция. Без достатъчни ресурси на нивото на държавите членки, регламентът РИЧ е може да не постигне успехът, който ни искаме той да постигне. Нивото на ресурсите в държавите членки в времена, когато се намаляват бюджетните разходи, е нещо, което представлява загрижено за нас. И за това бих искал да ви призова да използвате вашето влияние на национално ниво, да поставите този важен въпрос. Също така Бих искал да ви призова да ни помогнете да повишим осъзнаването, информираността след, сред фирмите във вашите избирателни райони, особено сред малките предприятия, за техните задължения и права. Ако ние искаме, ние искаме и ние можем да ви помогнем с това, затова, моля, поддържате контакти с нас. Това е особено важно за крайния срок за уведомяването по CLP на 3 януари 2011 година. И накрая ние в агенцията сме хората, които знаем за реч и за това как този регламент работи на практика. Никой няма знанието, което сме натрупали в нашата агенция. Аз и моите колеги, моля, използвайте това знание. Аз внимателно следя вашите обсъждания, свързани с законодателство и биоцидите, например. И аз и моите колеги са горди да видим, че вие предлагате една по-силна роля за агенцията. Обаче, призвам парламента да се консултира с нас при всеки един етап от законодателния процес, така че да може да извлечете полза от нашия опит при изпълнението на речи СЛП, за да може да се гарантира това, че новото законодателство по биоцидите ще има най-добри резултати и успешно изпълнение. Аз поемам отговорността за мрежата на директорите на агенциите през март 2011 година и мога да е, ви кажа, че това желание да споделяме нашите знания и натрупани от нас опит с Европейската комисия и с законодателят, когато предложенията се обсъждат, които променят мандата на съществуващите агенции, е нещо, което се споделя от всички децентрализирани агенции. Е, господин председател, уважаеми членове на комисията, благодаря ви още веднъж за тази благоприятна възможност за мен да споделя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 Ähm, die bis zum 31. oder zum 30. November. Това е броят на веществата, които трябва да се регистрират до края на месеца. Вие също така споменахте господин Сакони, наш отдавнашен приятел. Искаме да го приветстваме отново тук той е нашият представител в управителния съвет на агенцията и, както знаем, бивша докладчик по РИЧ. Добре дошъл, Гвидо. Надявам се, че ще се изкажете в края на дебата. Също така тук е лицето за контакт с агенцията Сато Хаси. Давам ви думата. Много ви благодаря, господин Дансет, за това, че дойдохте, за това обсъждане с нас. Аз Бих искала накратко да говоря за законодателството по биосидите. В момента те, че законодателни процеси също ще се изкаже накратко по РИЧ. Както ви знаете, парламентът приключи с процес на първо четене на законодателството за биоцидите. Парламентът гласува за двуетапно разрешаване на биоциди – с крайен срок 2013-2017 е, година съответно. Парламентът също гласува за заличаването на ежегодната такса, свързана с публикуването на разрешителни. Това е важен източник на приходи за агенцията. Дали бихте могли да ни споделите позицията на агенцията? Какво това ще означава на практика за работата на агенция? Uh, uh, Освен това, парламентът гласува за намаляването на сроковете, в които агенцията да предоставя научни становища от 9 месеца на 3 месеца. Бих искал да чуя какво вие мислите по този въпрос. Какво означава това за вас на практика? Uh, И сега вече за Рич. Един от проблемите, които в момента сериозно се обсъждат, е, е 0,1% за вещества, които предизвикват сериозна загриженост. Обсъжда се дали този прак от 0,1% ще обхваща целият продукт, когато става дума да, за големи продукти, например мебел, мебели, в които може да, да се очаква висока концентрация на такива вещества. Бих искала да чуя мнението на агенцията по тези въпроси и последното, на което искам да се спра, са наноматериалите. Както всички знаем, тече в момента дискусия дали Рич е достатъчен, за да обхване проблемите, свързани с безопасността на наноматериалите. Бих искала да знам как вашата агенция работи по този въпрос и какво правите за това да гарантирате това, че досиетата за регистрация съдържат цялата информация, която има значение във връзка с наноматериалите. и дали това е важно за вас, когато оценявате досиятата за регистрация. Благодаря ви. Благодаря ви. Сега господин Вебер. Благодаря ви, господин председател. И аз бих искал да благодаря на господин Дансън за това, че той дойде в нашата комисия. Ние очакваме важна дата – Наистина очакваме да приемем флагманско законодателство. Това е един от най-важните закони и законодателни пакети. Ние често говорим за това, че следващата година малките и средни предприятия ще могат да извлекат повече полза от европейското законодателство, въпреки че все още системата е публикувана само на английски, но ние знаем, че малките и средни предприятия – не винаги знаят чужди езици. Т.е. аз мятам, че това е една голяма пречка и ние трябва да премахнем тази пречка пред малките и средни предприятия дали агенцията ще може да представи това законодателство и на други езици, за да могат малките и средни предприятия от всички държави членки да са сигурни, че те могат да отговорят на изискванията на законодателството. С голямо внимание слушах това, което вие говорите за натрупани от вас опит, особено що се отнася до обема на регистрираните вещества. Ние специално много внимателно проучваме това, какво можем да научим от опита на миналото. Дали имате конкретни примери, които да ни помогнат да се справяме по-бързо с проблемите, отнасящи се до процеса на регистрация, така че да можем да направим този процес по-ефективен, така че може би ще можем да извлечем поки от грешките. Ето, например, какво правим с групата на директорите за контакт. Много е важно да знаем как ще работи тази група. Много е важно да знаем, че тази група ще продължи да работи и след 2013 година. Или се предполага, че този инструмент ще бъде нещо еднократно и за кратък период от време. Що се отнася до Форума за обмяна на информация за веществата. В конкретният случай ние трябва най-вече да средоточим върху малките и средни предприятия. Ние трябва да се вслушаме в това, което представлява за тях предмет на загриженост, защото те са най-уязвими в тази сфера. Председателят, благодаря ви, господин Вебер. Просто искам да се опитам да си припомня, приблизително три години седяхме гордо в същия състав. Гидо беше тук и тогава този документ съществуваше само на хартия. Много е трудно да си представим какво се е развило. Междувременно искам да ви поздравя. Ние сме наистина впечатлени и може да предадете това в Хензелки. Искам да кажа няколко неща. Искам да подчертая нещо, което не е в списъка ми, че последната Последното нещо, което каза колегата за нанотехнологиите, изигра важна роля в законодателството за косметиката, както и за храните и безопасността на нанотехнологиите следва да бъде разгледана много ясно. Искам да задам въпрос за хуманното отношение е, към животните. Много се зарадвах от това, което чух. Много се радвам, че вие се опитвате да направите нещо различно и се надявам, че ще продължите да а, не правите опити с животни. Чух какво казахте за кооперацията с, а, в сътрудничеството с ОИСР. Аз разбирам реалността. ОИСР е един от последните а, фосили в света, а, как ще накарате ОИСР да а, ускори процеса на създаването на альтернативи за опити с животни. Искам да спомена едно нещо във връзка с прозрачността, която ви споменахте. Аз оценявам това, което казахте. Един проблем, който имаме в редица агенции, е независимо от независимостта на експертите. Екс Независимост е много широко понятие. Много трудно е да се каже кое е черно, кое е бяло, кое е нещо помежду. Обикновено истината зависи от това кой преценява. Много често това е свързано точно с това. Имаме обсъждания по този въпрос с други агенции. Искам да ви помоля съвсем ясно да кажете за абсолютната прозрачност във връзка с независимостта на експертите. И нещо много важно за вас в агенцията е да сте сигурни, че а, хората трябва да правят това, което вие очаквате от тях. Това, което каза госпожа Север и вие, е, може би ще бъде добре да приготвите една листовка, която ние да можем да даваме на малките и средни предприятия. Чух част от вашите надежди е, наближава края на годината и ако дядо Коледа ви попита, кажи едно желание, какво ще бъде това желание. Добре, коледни желания, добре. Крис Дейвис, ти какво искаш за коледа? Критикуват ни е, лобисти от провишлеността. Това беше хубаво, че чухме такава положителна е, представа. Добре си продадохте е, институцията, вие е, и вашия персонал. персонал е, поздравления. По въпроса за критиките, които чуваме, е, изостанала работа. Какво бихте казали? Какви са според вас трите основни притеснения свързани с работата, с функционирането на РИЧ и на вашата агенция. Благодаря. Съвсем конкретен въпрос. Дан Йоргенсен. Благодаря, господин председател. Аз също искам да се присъединя към всички положителни неща, казани от колегите. Беше много впечатляващо да видим как нещо, което не можехме да си, да си представим преди няколко години, как добре се е развило. Имам един коментар и въпрос по Рич, то е свързано с това, което каза Дагмар. А, опити върху животни и альтернативите, особено във връзка с сътрудничеството с ОИСР. Посещавал съм ЕКВА, няколко пъти съм говорил с експерти по този въпрос. Много впечатляващо това, което те правят и колко от альтернативите биват валидирани. И ако помислите колко животни са спасени, наистина е идеално имаме европейско валидиране на альтернативите, което спасява стотици хиляди животни всяка година, но тези неща не се прилагат, защото ние работим и в контекста на ОИСР, поне така аз разбирам нещата. Може би може да ме успокоите и може да ми кажете до каква степен ОИСР забавя процеса и на второ място защо е необходимо това. Не съм можала да разбера до този момент защо това е необходимо. А по въпроса за биоцидите, аз съм докладчик в Сянка на групата на социалистите и демократите по това досие и трябва да кажа, че аз бях доста разстроен от процеса, защото всъщност не бях в състояние да разбера каква е гледната точка на ЕКА. А всъщност не видях е, очевидното, защо да не ви, защо да не ви запитам лично. Всички трябваше да направим това. Получавахме различна информация, получавахме писма, които вие сте написали, комисари, представители на комисията казваха какво мислите вие най-добре е вие да кажете какво мислите по въпроса. И не знам дали аз мога да ви поканя или председателя, но вие определено трябва да бъдете тук, когато е, пристъпим към второто отчетане и, и обсъжданията в комисията. Всъщност имаме компромисни предложения по всички въпроси. Единственото, по което не постигаме съгласие, е колко е, натиск да упражним върху вашата агенция. Ние нямаме идеологически позиции, искаме решения, които да функционират. Също така, ако може, би, ако може да ни кажете за колко вещества говорим всъщност, защото и това е нещо, което ни е трудно да установим. И във връзка с това, какво означава това, във връзка с фондовете, които ще са необходими за да изпълнят изискванията. Смятате ли, че може би ще се появи едно тясно място, едно тясно гърло а, по-нататък? За колко вещества говорим? Ние не знаем точното число. Благодаря. Вие, както виждате, е, нашата комисия наистина много държи на вас, на вашите служители, на парите, да не ви претоварим. Вие ще отговорите по-късно, но искам, ако ми позволите да коментирам. Комисията беше леко резервирана е, е, от друга страна, водихме е, преговори за това дали биоцидите се одобряват 27 пъти от националните правителства, ако направим политически избор, имаме европейското разрешение и естествено необходимо да се намери финансиране и персонал. Тук трябва да се направи политически избор, да видим какво може да се реши. И следващия оратор е госпожа Магинес. Благодаря. Благодаря за много положителното представене. Аз много приветствам вашата дейност – и много е важно да виждаме какво правите, защото така ви вярваме. А като виждам какъв обем, направо не ми се вярва. Имам няколко въпроса. Първо, с оглед на прегледа, който ще изложите до година, може ли, без да коментирате много, може ли да изложите кои са проблемите с законодателството РИЧ, които можеха да бъдат избегнати? Сега говорим за по-добро законотворчество дайте ни полуки, защото ние в момента се занимаваме и с проекта закони. А за финансирането на вашата агенция, този разговор сигурно вече се е водил. Отрасъла също коментира какви разходи те имат, пък вие сте своего рода монопол, те няма с кого друг да работят. Вие, разбира се, се опитвате да бъдете пределно ефективни, но все пак те имат разходи. За предоставянето на информация. Това е изключително важна новаторска дейност. И има много силна връзка между обема на информацията и това как тя се използва, как, как действате в тази посока. Бих искал също да постъпим, да получа информация малко повече за въпроса, който постигнахте, повдигнахте за страните членки. А ако има намаление на бюджета на средствата в областта, в която работите вие, знаете, че това се случва. Тук споделяме и коментарите на колегите, които говориха за листовка за малките и средни предприятия. Би било много полезно да имаме това. Та как ще действате в, с тези намалени средства? И за нанотехнологиите. Като че ли технологията изпреварва законодателството и проблема с безопасността не е решен. Това трябва да бъде решено. Така че би било много полезно, ако коментирате. Също смятам, че е много полезно да посещаваме вашата агенция. Ние направихме това, влязохме в контакт с ваши колеги и беше много полезно. Така че трябва, по този начин ние се създаваме ясна представа за това как работите вие. Господин Шнаухард сега. Благодаря. Благодаря, господин председател. Мисля, че отново тук чухме много важна информация. Ние вече сме изразели безпокойството си от това, че е, много вещества могат да се използват по различни начини и това може да е проблем, особено свързано с е, патентите, където могат да възникнат и проблеми и конфликти с е, участниците на пазара. Един друг е, проблем, който може да поражда конфликти Unternehmen. Das halten wir für sehr, sehr wichtig. Ich erlebe das immer wieder. Е извеждането на продукти на а, пазара. Също така подкрепям мнението, че трябва да бъдат подкрепени малките и средни предприятия от региона, от който аз идвам. Има много големи усилия малките и средни предприятия да получат своята регистрация на време. Това е проблем и агенцията трябва да реагира достатъчно бързо на съответните заявки за регистриране. Вие казахте, че агенцията има много правомощия и нещо, което леко ме подразни, бе, че тази информация, която ние получаваме на европейско ниво, не, е използва, не се използва толкова удачно, колкото би следвало. Информация за технически проблеми, за процеси, за финансиране. Този процес е много сложен. И искаме парламента и съвета да използват възможностите за използване на тази информация, възможно най-скоро, защото в момента това не се случва. Следващия оратор. Благодаря на представителите на агенцията. Ние посетихме агенцията през април. Много добра представа получихме за тяхната работа. В добър диалог сме с тях и няколко коментара. Първо, по въпроса за агенциите по принцип. Определено е добре да има по-диалог между агенциите и парламента. Да ги посещаваме от време на време е добре, е да има тук визити е добре, но ние всъщност не получаваме отговор на ежедневните въпроси, които получаваме от нашите избиратели. А когато формулираме политика, от една страна комисията ни казва това не е възможно, правителството от друга страна лобират – и ние сме тези, които трябва да формулираме политики. А, твърде късно получаваме мнения от вас. А, много често а, ние просто трябва да гласуваме. И е много необходимо да имаме един честен диалог с вас, за да знаем, когато приемаме закони, могат ли тези неща да бъдат направени по различен начин, могат ли да се подобрят, защото като с биоцидите ние използваме един модел от е, законодателство и за да не повтаряме грешките, трябва да имаме някаква обратна връзка, за да можем да се развиваме. Е, знам, че има много така щеготливи моменти с работата на комисията по тази тема, но в края на кращата ние сме е, тези, които контактуват с избирателите. А, имах и конкретни въпроси, повдигнати от а, компании и не знам а, дали се повдигна. Става дума за а, ползвателите на химически продукти в веригата на производство. А, може ли да се направи така, че те да виждат за каква, каква употреба могат да се използват тези продукти? Има един незапълнен период между заявката и регистрацията за всеки за веществата и а, компаниите считат така подадена информация, че в този период преди да се издаде регистрационния номер е незаконно да се използва съответното вещество. Може ли да дадете данни? А, те могат ли, ако това вещество все още няма номер, могат ли да продължат, примерно, да, такту, да търгуват с проект, продукти, които го съдържат? Сега нека да дам думата на господин Саркони. Кажете какво мнение имате вие. За мен е удоволствие да изслушам днес директора на агенцията. Съгласен съм с много от това, което казаха колегите тук, Дагмар и другите, а именно, че агенцията работи много добре. Преди 4 години много от нас не биха се обзаложили дори с едно евро – че този огромен обем от работа и бюрокрация, свързани с всички тези анекси, ще се трансформира по начина, по който виждаме как стоят нещата сега. Това е един механизъм, който работи. И то работи добре. И носи положителни резултати. Първо, бих искал да благодаря на Европейския парламент и на Европейската комисия, разбира се, за това, че ми гласуваха доверие, като ме назначиха да бъда от страна на Европейския парламент човекът, който се занимаваше с законодателството РИЧ. Разбира се, беше много важно, че имахме и подкрепата на съвета. ние не сме хората, които ще кажат, че всички агенции работят добре, но тази агенция специално наистина работи много добре. За това искам да благодаря на господин Дансен за прекрасната работа, която върши той и неговия екип. В момента около 400 души работят в агенцията. Те са с най-различно образование и опит, в момента те създават нещо революционно. Нещо, което никога не е съществувало преди. И те създават подходящите условия за нас да можем да да съдействаме за това да може бързо и ефективно да се обработва голям брой заявки. Това наистина подължим на агенцията. Има все още много сиви зони, когато става дума за химически вещества и трябва да бъдат решени тези неясни въпроси. Затова ние се стремим да създадем една надлежна категоризация за веществата, за количествата и т.н. Така или иначе важно е, че механизмът работи. Разбира се, той се сблъсква с трудности всеки ден. Обаче тези проблеми се решават. Дори и спешните процедури, когато има решаващи моменти, се извършват успешно. Например, ние установихме 30 ноември като крайен срок за регистриране на продуктите и този срок наближава. Но аз мисля, че има един проблем и бих го описал последния начин. Европейската комисия внесе предложение – И целта е да се трансформира един сложен бюрократичен процес в една безпроблемно функционираща система, особено когато химическите вещества се използват в, като ингредиент в продукти. В момента няма законодателство, което да се занимава с това. Това беше огромен проблем за малките и средни предприятия. Европейският парламент успя да внесе необходимите изменения в първоначалното предложение на комисията и се надявам, че промяната ще бъде постигната по време на председателството на Обединеното кралство. Всичко това нямаше да се случи, ако не бихме могли да осигурим подходящо сътрудничество. Казвам всичко това, за да предупредя, че трябва да сме внимателни. Рич трябва да се изпълнява надлежно. Наистина, това беше един голям експеримент на европейско ниво. Преди това не съществуваше нищо. И точно подобен практически опит, който беше натрупан и който доведе до такива успешни резултати, позволи на европейските законодатели да вземат подходящите решения и да гарантират необходимите промени. Когато работихме върху законодателството, често ни обвиняваха, че сме перфекционисти, че не сме реалисти но ние наистина искахме да постигнем реална промяна. Извинете, че говоря толкова дълго. извинете, имам този неприятен навик, който съм развила по времето, когато съм работил в парламента. Но сега вече преминавам към заключение. Да, ако видим член 138 на регламента, то ние ще видим, че той предвижда една ясна програма за проверки и контрол. И както вече разбрахме, през 2012 година ще започне нов етап. 2012 няма да бъде година на огромна промяна, това ще бъде година на промени и корекции може би ще бъдат предложени законодателни промени въз основа на направените предложения. Ако има необходимост от промени, те ще бъдат направени. И разбира се, това също е важно в светлината на предстоящото законодателство за биоцидите. Освен това, полимерите и другите вещества – не бяха обхванати от нашето законодателство, когато го подготвяхме, защото тогава възприехме един прагматичен подход и ги изключихме от обхвата на РИЧ. Благодаря ви. Благодаря много. Винаги удоволствие да ви слушаме и ние ще разгледаме тези членове, тези приложения и ще видим, че все още имате същата ангажираност и същия темперамент. Имаше въпроси за регламента за биоцидите, както и за директивата РОС за а, опасните вещества, което ще бъде разгледана от ЕКА. Няма да се пускам повече в подробности, защото Карл Хайнц Лоренц има въпрос. Аз слушах приятния глас на господин Саркони и той ме е, е, прати в едно носталгично настроение за времето, когато работехме заедно. Има някои неща, които не могат да бъдат пренебрегнати. Има 38 вещества, които са обект на тревога. Това, което искам да знам е как всъщност се действа, как се съчетавате с държавите членки, когато те ви кажат, да, ние може да изработим политиката, но те е, заемат много горда позиция и знаят, че имат огромна работа. А как е, стават всъщност нещата? Е, за да се отвои работата на държавите членки. Както чухме от господин Саркони, Европейската комисия смята, че е лидер на цяла Европа. Вие а, страдате ли от комисията или тя ви помага? От а, дебатите, които се провеждат, оставам с впечатлението, че не винаги ам, очакванията се сбъдват. Можете да отговорите и по този въпрос. А, една регистрация за едно вещество. Мисля, че това беше мотото, което дойде от Великобритания. Сега, след 23 промени, не можем да познаем текста. Комисията не беше много ентусиазирана. Това са нещата, които чуваме от промишления сектор, но бих желала да чуя какво мислите вие. Добре, това беше една цяла гама въпроси и коментари. Имате думата за отговор. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да отговоря едно по едно. Може би първо по въпросите за Рич едно по едно. Първо 0,1% от вещество в изделие. Въпросът се поставя какво е, е изделие. Дефиницията в Рич и в други законодателни актове е различна и в общи линии според тълкуването на правната служба на комисията не позволява да се тълкува, че се съдържа и хомогенната част. Това беше първоначалната а, ча... това беше част от дебата, дали трябва да се разгледа цялото изделие или само хомогенната част. Тълкуването беше, че не може да се разглеждат хомогенните части, защото това се урежда от директивата РОС, а не от РИЧ. Междувременно, тъй като имаше възражения от 6-7 държави членки на първата насока и различни тълкования се появиха в различните държави членки. Тези държави членки имат нов съвет, нови съвети. Те казват, че не трябва да се гледа цялото изделие а, и а, на други а, изделия, включени в изделието. И принципа е, а, когато едно изделие е изделие, то е изделие а, не би трябвало някаква част от него да се а, разглежда като изделие, ако то е част от някакво по-голямо изделие. Това се подкрепя все повече и повече като тълкование от а, все повече държави членки. Именно за това тези държави членки помолиха комисията да потърси нов правен съвет, но сега няма молба за такъв правен съвет. Наши крайен срок е 1 декември за а, новите насоки. Опитваме се да създадем тези нови насоки 6 месеца преди влизането в сила на РИЧ. Член 7 влиза в сила през юни следващата година. Ние бихме искали да из, из, изготвим насоките, колкото е възможно по-рано, в началото на декември, да се пренапишат тези насоки на базата на старото тълкуване, но същевременно да се включи новото тълкуване – ако не можем да получим този съвет до 15 ноември, ще трябва да работим с старото тълкуване и предвид продължаващите несъгласия между държавите членки, ще трябва да прибегнем до а, писмена консултация на нашия редов, а, управителен съвет, който е част от нашите процедури. Втората серия въпроси беше свързана с наноматериалите. Както знаете, наноматериалите не се разглеждат отделно в РИЧ. Това, което РИЧ обсъжда и урежда са всички видове форми на веществото следва да бъдат оценявани заедно, за да се разбере дали е преминат определен прак или не. С други думи, например, ако се продава днес а, въглерод, черен въглерод, трябва да се види дали е а, над 1000 тона, което определено е случая с черен въглерод. И когато се изготвя един доклад, трябва да се включат всички различни употреби на този материал. Някой от е, употребите са стриктно под формата на наноматериали, а не в нормален размер и това се отчита в регистрационното досие. Това е само един пример. Бяхме помолени от комисията да изготвим доклад до 30 юни следващата година с информация за видовете наноматериали, които са регистрирани до крайния срок, за да може ние да докладваме на вас. Те трябва да направят това. Това е един елемент на историята. Втори елемент е, че ние естествено трябва да оценим дали има достатъчно информация в досието за наноматериалите. В това отношение се натъкнахме на редица правни въпроси във връзка с нанопотребителите – ние сме задали въпросите на комисията и очакваме отговор на нашите правни въпроси преди да проверяваме спазването на разпоредбите, което ние ще направим, разбира се, в общата времева рамка за проверки на съответствието, които ви представих по-рано. И сега по отношение на малките и средни предприятия и как те са повлияни от РИЧ и крайните срокове. Опитах се да опиша с статистически данни, че процента на регистрациите внесени от малки и средни предприятия сега в момента е около 5%, което е много по-малко от прага и а, малките и средни предприятия не са водещи фактори в тази сфера. Те по-скоро чакат съвместната регистрация и на базата на съвместната регистрация те ще внесат собствените си регистрационни досиета и ще се позоват на съвместната регистрация. И а, насоките в това отношение са преведени на всички езици своевременно. Ние също така имаме и редица други материали, които са преведени в Юклид, в електронните сайтове, обикновено големия материал е на английски, но а, ма, има а, една въпросителна и ако кликне върху нея, той трябва да разб... той тогава на собствения си език разбира какво трябва да се направи в конкретния случай. И по този начин единствената компания, която се оплака за езика, беше една немска компания. И е, тя ни е писа няколко писма за езика. Ние се свързахме с тази компания и им казахме, ето, имаме петима германци, как да ви помогнем. А, всъщност, е, тази компания всъщност е подала пет регистрации и е не е имала никакъв проблем, а просто се оплаква по принцип. И се е, натрупва напрежение за подребни поводи, защото хората могат да се регистрират. Ние обучихме хелпдеска, защото това беше възможността. Да предоставена от парламента. Ние обучихме всички помощни звена, и наречените хелпдескове, да оказват помощ при регистрирането. Имаме също така и субтитри на съответните езици, за да се покаже с един видеоматериал как се правят тези неща. Тоест направихме всичко, което е възможно и приехме молба на комисията да се извършат повече преводи. По въпроса за класификацията и етикетирането, където повече участници са регистрирани, там се превежда, се превежда на повече езици, което е едно огромно усилие. Имаме това и на вашия език. Има един банер в нашата веб страница, за да се каже какво се превежда, издават се листовки, технически инструкции и всякакви други помощни средства. Всичко това се превежда на всички езици, така че е, езиците са важни. И тогава, когато излизаме в публичното пространство с информация, за класификация и етикетиране. Ние правим това, изчакваме с публикуването, докато не сме готови с всичките езици, за да няма а, хора, които да са в необлагодетелствена позиция. А, ние а, а, сме спасили това изискване на комисара Таяни във връзка с езиците и гледаме на него много сериозно. Следващия елемент е свързан с контактната група по директивата. Това е един много полезен инструмента. Въпросът дали ще продължи. А, мисля, че в момента групата за контакт на директорите има основание да съществува. Защото предишното формирование не работеше както трябваше и индустрията имаше нужда от е, тази група трябваше да може да се идентифицират проблеми, които не са покрити от законодателството и трябваше да дадем възможност на отрасъла да ги постави. А в момента, когато събрахме тази информация, началото на годината вече нямаше начин да я обработваме по нормалните процедури. Затова създадохме групата на директорите, предложихме на комисията, на нашия управителен съвет да направим тази група. Те се съгласиха, дадоха ни водеща роля и ние достигнахме до решение на всички тези проблеми. И в, дори в пет изключителни случая, когато съответните вещества изобщо не се покриваха адекватно от законодателството обясняваме и на страните членки, които не са елемент от процеса на вземане на решение и съответно не бяха толкова възторжени за решенията. Но смятам, че много внимателно работихме по процедурите и че ще бъдат прияти нашите предложения за разрешаване на проблемите. Дали ще продължи да работи групата, в момента се водят дискусии. Първо трябва да си извадим полките. С групата постигнахме съгласие да направим оценка на всичко, което се случи за това как разработвахме решения, а също и работата по всички други проблеми. Тестването на изпитанията за животни и ОИСР. Мисля, че в тази област Работиме с е, РИЧ, където има възможност за альтернативни тествания, но нямаме още споразумение за ОИСР. И Гуидо знае, че в последния момент се въведоха някои промени, които ни дават възможност, когато има европейско разрешение за, за определено тестване, е, компанията може да го извърши. И ние подкрепяме комисията в нейната работа в ОИСР по отношение на методите за изпитване. Тази работа изобщо не е лесна. Защото в края на грешата не може да се изостави методи за тестване, ако не сме сигурни, че альтернативните методи ще дават сходни резултати, защото ако правиме грешки, можем да се окаже, че е, причиняваме рак на хората, така че трябва да приемем, че в определени моменти може да има тестване върху животни. Нашите учени много сериозно са добросъвестно работят по този въпрос с много добра техническа и научна подготовка и подкрепа. За биоцидите, нека да засегна този въпрос, защото той е много важен. Много въпроси имаше по темата. А, тук бих казал, че първо трябва да можем да свършим работата така както трябва и в съответствие с добрите научни практики. Да се изготвят научни мнения за три месеца не е възможно. Определено ни е нужно повече време. Комисията предложи 9 месеца, съвета мисли да предложи 6. Сега разглеждаме въпроса колко време ни е необходимо, за да бъде процеса максимално ефективен и да, си, да отчетем и изводите, които сме направили от РИЧ. По времето, когато правихме предложението, имахме много малко време за консултации и за предлагане на альтернативи и виждаме Виждахме така известни данни за много кратко време и след това много дълго време е пълна тишина, докато не мина закона при вас на първо четене. А реакцията на комисията по вашите заключения на първо четене не бе съгласувана с нас. Но в момента смятам, че вече има структура, има едно звено, което се занимава с биоциди. Мисля, че даже не е в същата дирекция. Ние работиме с това звено възможно най-много. Но един основен проблем беше, че предложението на, ком... предложението на комисията а, абсолютно приемаше зададеност, че ние можем за, два, за една година да свършим цялата работа по биоцидите а за изготвянето на лични бяха необходими 3 години. Така че, ако искате да направим всичко това, което направихме за РИЧ, да го направим и за биоцидите, трябва да започнем по-рано. Казахме това и на комисията. Затова те сега предприемат някои изключителни мерки да ни дадат и ресурси, и персонал. Та своего рода се упражняваме в акробатика в момента, за да можем да извършим нещо по този въпрос. Имаме експерти по биецидите и ще започнем сега вече да работим по темата. А когато вие поискате нашата помощ, аз съм готов да ви подкрепя. И аз говорих, обясних на докладчика сутринта, той не можеше да присъства след обед какви са нашите основни а, съждения и тя отбеляза това, така че ние при второто четене ще ви подкрепим. За това, кое е моето желание, според мен е много важно регистрирането да върви добре. До сега вървя добре и се надявам да успеем да завършим този етап така и да дадем спокойствие на целия отрасъл. А, относно таксите, ако трябва да формулираме едно много силно желание, е преди следващия срок за регистриране тези такси да не са еднократни, а годишни. Защото еднократните такси, ще видите, че много компании са се оттеглили от пазара без да информират клиентите си. Рич не, не иска това. Той по-скоро иска да има добро взаимодействие в веригата на доставките. А, защото хо, тези производителите, които използват по веригата съответните вещества, нямат информация. Защо? Защото първоначалните производители са решили, че е твърде скъпо да работят по рич. А ако се разхвърлят разходите в годините, ще е много по-лесно за компаниите в бъдещето. И това е посланието ми за биоцидите. Сега в измененията ви, ако решите да има едно плащане, плащането по принцип ще е високо таксата. Това не е добре, защото а, ще има нужда от субсидии. По принципа замърсителя плаща, трябва да се работи. И въпросът е все пак има ли някакви средства? Трябва да има някакви средства. Ние работим и за комисията, не само за отрасъла. Правим оценки, правим, работим и за широката публика. Така че това са моите лични желания. Благодаря много. Благодаря за размяната на мнение и всички ваши отговори. Смятам, че ще останаме в тесен контакт с вас. Темата е много близка до нас, близка до политическите амбиции на нашата комисия. Предайте нашите поздрави на целия персонал в е, Хелзинки, които ние видяхме, когато посетихме и посетихме и много успех е, за следващия месец във вашата дейност. Uh, Сега продължаваме. Както е по дневния ред. Това е обмен на мнение с една друга много важна агенция. Бих искал да приветствам Ähm, nebendran, ne? Ja, da. Direkt nebendran. Uh, uh, uh, could Martin sit okay. Uh, he gave me some notes, you know. Okay. Uh. So, dear colleagues, uh, let me welcome... Уважаеми колеги, бих искал да приветствам изпълнителния директор на Европейската агенция по лекарствата, господин Томас Лънгрен. Много се радваме да ви видим тук. Вие чухте част от нашите обсъждания с Европейската агенция по химикалите и сега е ваш ред да ни разкажете какво става в Европейската агенция по лекарствата. Вие извършвате много важна дейност вече от 10 години. Така че вие сте сам по себе си една институция, тъй като вече 10 години оглавявате Европейската агенция по лекарствата. Бихме искали да ви помолим да споделите с нас вашия опит. Знаем, че вашият мандат изтича в края на тази година. Така че, може би това е последния път, когато ви виждаме в това ваше качество в нашата комисия и много се радваме, че ви сте тук. Давам ви думата да ни разкажете кажете какво се случва. Благодаря ви, господин председател, почитаеми депутати от Европейския парламент. За мен, за мен е удоволствие да съм тук сред вас. Мисля си, че това е деветото ми посещение тук с цел обмен на мнения. Обикновено по време на тези обмени аз говоря за дейността на агенцията и нещата, които са свързани с всекидневната и дейност. Ще говоря и за това днес, но бих искал да представя една по-широка картина, която е свързана с законодателството за лекарствата и връзката с системата за опазване на общественото здраве, също така и връзката с околната среда и бъдещето на медицината и лечението, но няколко думи като увод – Европейската комисия в съответствие с законодателството извърши миналата година проверка на дейността на агенцията. Докладът беше публикуван в началото на тази година. Докладът разглеждаше дейността на агенцията през онези 10 години, когато аз съм бил изпълнителен директор. Комисията разгледа резултатите от дейността, сравни ги с формулираните в законодателството цели, разгледа ефикасността на агенцията и дали ние успявахме да спазваме графиците и сроковете. Докладът беше много положителен. Каза се, че ние постигаме практически всички цели, поставени пред нас от законодателството. Докладът каза, че агенцията осигурява ефективност в своята дейност и също, че ние като цяло спазваме установените от законодателството срокове. Не бих искал да говоря толкова много за самата агенция и нейната досегашна дейност, защото аз мисля, че докладът отрази нашата дейност и не само на Европейската агенция по лекарствата в Лондон, но и регулаторната мрежа, която имаме и сътрудничеството ни с националните агенции. Така че агенцията е в добро здраве. Но бих искал да се спра на някои въпроси, свързани с бъдещето. Мисля се, че има основно четири сфери, които със сигурност влия върху начина за регулиране на лекарствените средства. Първо, бързата глобализация и глобализирането на пазара. Все повече Лекарствените средства се произвеждат както активните им съставки, така и допълнителните им съставни части, не на традиционните си територии. Много често те се произвеждат в такива отдалечени от Европа страни, като Индия, Китай и нататък. Също така научно-развойната дейност, свързана с лекарствата, се извършва на много други места. Виждаме как много от клиничните изпитвания, които би трябвало да се извършат в Европейския съюз, се извършват в други страни. Например, в източноевропейските страни, в Латинска Америка, в Индия, Китай. Това променя нашата роля като регулатор, защото ние бяхме създадени за да регламентираме производството на лекарства на нашата територия. И изведнъж ни установяваме, че продуктите, които би трябвало да регулираме и контролираме от гледна точка на тяхната безопасност, не се произвеждат повече на нашата територия. Ние осъзнахме, че ние трябва да действаме в глобален мащаб, че трябва да работим заедно с агенциите в Китай, Индията и нататък, така че да сме сигурни, че получаваме цялата информация за производството и безопасността на тези лекарствени средства от териториите и страните, където се извършва научно-развойната дейност и се произвеждат лекарствата. Това е абсолютно нова роля за нас. И това също така ще оформя дейността на Европейската агенция, която ще трябва да работи в по-глобален мащаб и да развива по-задълбочено сътрудничество. Ние вече предприехме стъпки в тази насока, станахме много по-инициативни активни. Сключихме споразумения, също така внесохме предложения за фалшифицираните лекарства, което се отнася до вноса на активни съставки от трети страна, страни. Извинете. Така че има дейности от Европейската комисия и от агенцията, но ние трябва да осъзнаем това и трябва да бъдем много гъвкави така че да отразим глобалния характер на производство на лекарства. Така че това е първия фактор, който влияе върху нас. Втората сфера е развитието на науката. Има огромен напредък, има много благоприятни възможности за разработване и предлагане на нови лечения. Ген, терапия клетъчна, терапия геномика, биомаркери, възоснова на генна информация можем да предлагаме по-целенасочени видове лечения, които са по-ефективни. Можем да се занимаваме с инженерство на тъкани и клетки. Можем да работим с гените и разбира се, науката се развива в тази насока и разбира се ще мине известно време преди да бъдат разработени лекарствени средства. Но ние трябва да ускорим тези процеси и трябва да сме подготвени за резултатите им, защото в момента трябва да обмисляме регулациите и законодателството, свързани с тези промени. Това, разбира се, промени начина по който подхождаме към традиционното фармакологично лечение, лекарствата, защото ще се променят и лекарствата и лечението. Може би ще можем да предсказваме по-лесно какво ще се случи, може би ще можем да извършваме по-ефективна превентивна дейност и може би ще можем да бъдем ще трябва да бъдем по-селективни, по-избирателни, когато решаваме на какви пациенти да предложим какво лечение. Въпросът, който трябва да зададем е дали сме готови за тази промяна, дали системата на здравеопазването е подготвена за тази промяна. Третата сфера е микрофонът на оратора. Беше изключен. Това е нещо, което бих нарекал пропаст в законодателството или в нормативната уредба. Това, което има предвид, че сега имаме европейска система за издаване на разрешителни. И принципът е една заявка, една оценка, едно разрешително, което въжи в 27-те държави членки и пациентът има достъп до това лекарство. Обаче вече ситуацията се е променила. Сега достъпът на пациента до лекарствата зависи от националните органи които се основават върху оценката на въздействието на лекарствата. И сега тези регулаторни органи започват да поставят изисквания за това по какъв начин се проследяват лекарствените средства на пазара. И ние трябва да видим как се развиват тези нови тенденции, защото им трябва да има връзка между 27-те органи, които отговарят за технологии за сферата на здравеопазването. Не знам как Европейската комисия подхожда, знам, че тя хармонизира, се стреми към хармонизация. Ние от наша страна също така имаме контакти, поддържам контакти с националните органи но ние се опасяваме, че ще има дублиране на изследванията и производството на лекарства, което ще струва много пари в бъдеще. Четвърта сфера това е прозрачността. Тук също се извършват бързи промени. Това една сфера, която бих искал да се придвижа по-бързо по време на десете ми години като изпълнителен директор. Винаги съм искал да сме по-прозрачни. Обаче, когато разглеждаме агенции като нашата и като други подобни агенции, се установява, че не е много лесно да си прозрачен. Първо, защото има законодателство, и има разпоредби за защита на поверителна информация. Вторият проблем е защитата на лични данни, на данните на пациента. И разбира се, има законодателство за прозрачността, което изисква да се предоставя достъп до документи, което осигурява голяма степен на, транс... на прозрачност. Ние се стремим да установим правилния баланс между това какво можем и какво не можем да правим. Разбира се, за нас това означава много работа, защото информацията, с която разполагаме, се изчислява в милиони документи и ние трябва да установим кое е поверителна информация, кое е търговска тайна, кое е тайна на пациента. И това не е лесно. Понякога ни отнема един месец, за да установим а, дали тази информация може да бъде предоставена публично или не. На последното заседание на правителния съвет ние решихме, че ще трябва да предоставяме повече информация, но да бъдем също така и по-инициативни и да изградим един добър механизъм за управление на потоците информация, за да можем да издаваме и да публикуваме документи по-автоматично и да осигурим достъп на обществеността до сградата на агенцията. Така че наистина това за нас е проблем и ще ни отнеме много време да го решим, защото има много пречки при това да бъдем изцяло прозрачни. Тези сфери ще променят начина, по който ще работим в бъдеще. Много от тези фактори не са свързани само с тясната дейност на агенцията, те имат последици и за цялостната система за здравеопазването. Обаче е много важно да видим в какви условия ще работим, за да можем да разпространим тази информация. И сега бих искал да споделя с вас някои наблюдения, свързани с лекарствата и системата на здравеопазването. Първото наблюдение е, че ние сме много нископроизводителни производителни в изследователската дейност, що се отнася до фармацевтичната промишленост. Имаме много сериозен проблем с това, че не са ефикасни разработките и процеса на разработка на разработване на лекарствени средства. Ние получаваме само 10 нови молекули годишно, независимо от това, че финансирането 80 е милиарда. И има много малко дори и от този малък брой молекули, които наистина имат реална стойност, когато остава дума за лечението. Така че, както виждате, има вложение на много средства и ресурси, обаче резултатите са твърде ниски. Що се отнася до клиничните изпитвания, то когато ние доказваме, изпробваме един медицински продукт, ние знаем, че ефикасността на този продукт е много добре дефинирана. Обаче съвсем друга историята, когато става дума за клиничната реалност, защото там има едно съотношение между риска и ползите, защото лекарството не се използва по начин, по който то се е използвало в клиничните изпитвания. Много често лекарствата се използват не така, както би трябвало и оттам, разбира се, намалява ползата и се увеличава риска от лекарството. Проблемът е, че не се използват рационално лекарствените средства в системата на здравеопазването. Наскоро отеглихме редица лекарства от пазара и това се получи не защото се влуши съотношението полза-риск в съответствие с предназначението на лекарството, а защото Просто лекарството не се е използвало както трябва в съответствие с предназначението му. Така че ние като регулатори имаме твърде малко инструменти на разположение, за да гарантираме това, че одобряваните от нас продукти се използват надлежно от системата на здравеопазването. В законодателството имаме възможност да а, изготвяме планове за управление и а, минимизиране на рисковете, но има много малък ефект от тези планове, ако системата на здравеопазването не може да се справи с, с рисковете и не може да гарантира продукта да се използва според листовката. Именно за това се харчат толкова много пари за научни изследвания на лекарства, пускането им на пазара е, е, за и влизането на тези лекарства в клиничната реалност е, с много малка гаранция, че те ще бъдат използвани коректно, което води до редица проблеми, странични ефекти на въпросните медикаменти и така нататък. И така, по въпроса за рационалното е, използване на лекарствата, все още може да се направи много, много може да се обмисли. И мисля, че има, нау... има надежда в науката да бъдем по-целенасочени в медицината. Например, днес третираме големи групи пациенти, макар че отговора на съответното фармацевтично средство е 30%. Тоест, трябва да се, се лекуват 30 души, за да се разбере, че 30 от тях ще бъдат повлияни от лекарството като отделно лице. Вие трябва да знаете, като, че принадлежите на тези 30 души. Но а, а, това, което се, по което се работи сега е, е развитието на биомаркерите. А, което ще покаже, че вие сте сред тези 30 души, които ще се повлияят от лечението. Това, което трябва да направим е да стимулираме развитието на така наречените биомаркери, за да може да бъдем по-целенасочени тогава, когато пускаме лекарства на пазара. Именно това правим ние. Мисля, че комисията също така предвижда да се предоставят средства за разработването на биомаркери. Имаме вече лекарства, които се одобряват с биомаркери за включване и изключване на пациенти в определени а, терапевтични схеми. Това е начина по който трябва да се процедира в бъдеще. Мисля, че има надежда за подобряване на рационалното използване на лекарствата за в бъдеще, ако това се прави целенасочено. Все още обаче може да се направи твърде много за рационалното използване на лекарствата. Мисля, че нещо трябва да бъде направено. Мисля, че Една от многото интервенции, които могат да се предвидят, е да се даде информация на пациентите, които заслужават това. А, те трябва да получат информация за съотношението полза-риск и парламента следва да продължи да обсъжда това. Всички тези аспекти са взети предвид, разгледахме ги и ние сме а, проучили какво можем да направим като агенция. Това вече е включено в пътната карта на агенцията. Проведохме публични концен... консултации с а, о, много широка реакция от всички ангажиращи лица. А, по пътната карта. Вече имаме а, насоки за агенцията, ясни са нашите правомощия. Първо трябва да отговорим на потребностите на а, общественото здравеопазване, да съсредоточим вниманието си върху някои пренебрегнати опасни заболявания, и заплахи. Това е първият ни приоритет. Вторият приоритет е да облегчим достъпа до лекарствената терапия, да се подобри оценката на ползата versus риска и също така да се докаже регулаторната последователност на това, което правим. На трето място медицина, основаваща се на доказателства, фармакобдителност, отчитане на опита на пациентите за вземане на решения и за събиране на информация за съответните лекарства. И последно, а, а, голямата полза от а, новото законодателство което ни дава нови средства за подобряване на рационалното използване на средствата. И след публичните консултации, надявам се, че управителният съвет ще даде своето съгласие, за да имаме ясна насока за следващите 5 години това е прекрасно, защото аз е, напускам, както ви каза председателя ви. Аз ще се възползвам е, да благодаря на парламента, на, вашата комисия за помощта и както и разбира се за конструктивната критика, която беше много важна. Благодаря ви много и ви връщам думата, господин председателю. Благодаря много, господин Ленгрин за интересния преглед на пазара на лекарствата в следващите години с предложения, с техническа революция и развитие. оценка и осъзнаване на разходите от страна на националните власти и редица основни понятия, които ще бъдат ангажирани в работата на агенцията през следващите години. Имаме редица заявки. Започваме с Дагмар Берен. Е, тя беше нашето лице за връзка. Тя ви познава много добре и вече е включила редица конструктивни предложения и ще продължи. Не съм съвсем сигурна дали Томас Лонгрен винаги е смятал предложенията ми, че са конструктивни, но хубаво е, че в крайна сметка много от тези предложения, те не бяха, разбира се, само мои идеи, това бяха предложения на парламента, в крайна сметка след известно време и обмисляне Томас решаваше, че те са добри и излизаше като че ли той е стигнал до идеята Имаше няколко примери в не можем да имаме нови отговорности. Същото беше с, с педиатри, с, с де, лекарства, детските лекарства, с, с а, а, билкови препарати. Необходимо беше един процес на убеждаване. Аз много се радвам, че един от двамата наши представители в управителния съвет, професор Лемер, който седи заедно с Томас, ние благодарим на нашите представители в управителния съвет, които създават една връзка. Аз следя работата на агенцията от много време сме. Представителите ни са много добри, но аз благодаря много на това, което прави господин Лемар и неговия колега. Искам само да не задавам много въпроси, искам само да подчертая, че беше много интересно да, ви, да, да го слушам, защото това беше нещо като а, като един а, гражданин. А, всички сфери, които той засегна, като например активните съставки. И това е нещо много важно и това е важно за нас. Ние го разглеждаме като проблем, проблема за новите лечения и целенасочени лечения за конкретни случаи и също така фармацевтични средства, които са направени за много малка група пациенти, дори за един или двама души в Европейския съюз. Това ще бъде един от акцентите, които трябва да въведем. Това не беше съвсем точно в основния профил на агенцията, но това е нещо, което трябва да вземе предвид агенцията, както и даването на разрешителни. Много благодаря за това, че, се, за, че, че засегнахте въпроса за рационалното използване на медикаментите. Агенцията има една специална роля, искам да подчертая това. Това е една доста луксозна роля да не бъде в центъра на, на финансови ограничения и бюджетни ограничения. Рационалното използване на фармацевтичните средства се гледа ам, по различен начин в държавите членки. А, а агенциите не трябва да играят тази роля за щастие, следователно аз съм далеч от това да кажа, че не следва да се разглежда ефикасността на лекарствата, но рационалната гледна точка трябва да бъде нещо много различно от работата на 27 агенции. А, ние знаем това а, в Германия и в а, Великобритания. Нис или Найц всъщност а, е един отделен проблем. Искам да знам дали не съм разбрала нещо правилно. Това, което каза Томас Ленгрен, развитието на биомаркерите трябва да Имаме това предвид, защото когато говорим за обществено здравеопазване, когато говорим за направени по мярка фармацевтични средства, аз съм в щастливата позиция, че съм юрист, а, а не съм учен, както тебе, Томас, и както господин Лемер, Но ние трябва да разгледаме винаги тази тема с биомаркерите и трябва да поставим акцента върху научните ни програми. Трябва да кажа, че тогава, когато говорим за научните изследвания, също така трябва да отчетем специфичните ефекти на даден медикамент а, а, върху единия или другия пол. И също така има и други акценти, които трябва да вземем предвид. Благодаря, че спомена за информацията за пациентите. Сигурна съм, че и други колеги ще кажат. И накрая това, кое е, е по въпроса за прозрачността, знам, че а, е, членовете на управителния съвет обсъждат проблемите на прозрачността и това се прави в а, а, вашата агенция, както и в другите агенции. А, вашата агенция е в малко по-добра ситуация, защото много често срещу учени, професори, лекари, които работят в малко по-комфортни условия, помагат за работата на а, вашата агенция. И последното ми изречение, както каза председателя Джо Лайнен, може би това е вашето последно а, посещение. Ние е, а, много а, добре работихме и от последните 10 е, години вие структурирате а, вашата агенция. Тя до много голяма степен е ваше отроче. А, водили сме много обсъждания, които не винаги са били леки, не винаги сме постигали веднага съгласие, но всеки, който гледа агенцията, днес трябва да отдаде дължимото на вас за а, стрикния подход, за скандинавски такия ясен начин на работа, не е особено романтичен, Съжалявам, Мартин, той нищо не е казал по този въпрос, така че а, когато хвалим агенцията, трябва да хвалим Томас Лънгрен. Много съм ви благодарна и всеки, който гледа на нещата и отвътре, и отвън, а, а, вие а, сте направили от агенцията а, това, което тя се е сега в момента. Благодаря. Аз предлагам по-късно да се почерпим с едно шампанско на бара. За да така тръгне работата ви от тук нататък както трябва. От името на парламента и съвета на председателите също ще дам думата, но сега ще дам думата на колегата, която иска да се изкаже за фармакобдителността. Ние получихме много подкрепа от агенцията за доклада. Успяхме да постигнем съгласие на първо четене и много се радвам, че въпросите за ефикасността ще бъдат засегнати и в законодателството за фармакоблителност така че хората да могат да бъдат по-внимателни по този въпрос. Както Дагмар, и аз няма да питам твърде технически въпроси, ние можем да ги зададем на вашите колеги директно. Но искам само да кажа, че а, целият въпрос за използването на медикаменти, вие сте прави. Агенцията не може да направи всичко. Тя трябва, разбира се, да бди какво се получава на пазар. Но хората много късно в живота си е, започват да страдат от заболявания е, и получават много лекарства, а лекарите не винаги могат да отчетат съчетаването на тези лекарства. Така че трябва да се работи. Как, как точно си представяте, че работи лекара, семейството, съчетание от лекарства? Аз говорих с един специалист от щатите, който каза, че там, независимо, че има проблеми с липсата на здравна застраховка, проблема е, че огромна част от средствата, които хората дават за лекарства, всъщност се дават в последните години от живота. Им 60% дори повече. А, тоест, ние не сме наясно всъщност къде е рационалната употреба на лекарствата в края на краища. Мисля, че също е много интересно това, като казахте за биомаркерите и това, че има толкова много инвестиции за научни изследвания и много малко възвръщаемост. А, ние трябва да мислиме, може би пък не е толкова лошо, може би подтикваме да се търсят нови форми на лекарства, нови начин на управление на средствата. Говорихме миналата седмица за Алцхаймер, много интересна информация получихме е, по отношение на стила на хранене. И се говори колко няма средства за научни изследвания, за това какви последици има начина на живота и на хранене върху това заболяване. И се коментира колко е необходимо да има пари, за да могат да се направят е, изследвания, които да връщат инвестициите реално. Аз лично знам отговорите на част от въпросите, които ще ви задам, но все пак искам да кажа нещо така на всеосложение. По въпроса за прозрачността. Коментирахме преди няколко седмици този въпрос и бяха казани неща, които не мисля, че бяха верни. Затова искам да ни повторите отново за експертите, декларациите за е, интерес, е, независимостта им, експертите, които работят с вашата агенция. А също какви такси събирате? Как осигурявате това, че вашите разрешения на, съвет, на вашия съвет са независими? Има много нови колеги тук, които са само 15 на месеца и много погрешна информация се носи във въздуха, така че е много добре да се чуе в края на краищата как точно работи механизма, какви са заплащанията на експертите и така нататък. Благодаря, Линта. Ти пропусна дебата сутринта за управлението на грип H1N1. Сега давам думата на госпожа Гростет. Благодаря. Благодаря. Много, с голямо удоволствие се обръщам към директора на Европейската агенция по лекарствата. И е, тези 10 години минаха толкова бързо за мен, аз съм сигурна, че и за него. Защото 10 години той се занимава с разработването на агенцията, която сега е призната от всички. И се радва на респект, на който не всички европейски агенции се радват. За това, за това поздравление за вашата работа като директор – и ако мога да продължа изказването на Дагмар, аз също много високо оценявам вашата скандинавска дисциплина, вашия стил на работа. Ние имахме увереност във вас, вие работехте уверено от самото начало, предоставяхте ни информация съвсем регулярно и това е много важно, искам да го повторя защото толкова много неща могат да се разпространяват, които са грешни и са дезинформация. Това е много важно. Ние тук в парламента и в агенцията сме тук, за да работим за интереса на обществото и да изграждаме Европа на доброто здравеопазване. Това е изключително важно. Така че ако искаме да постигнем тази цел – трябва да можем да разчитаме на работата на вашата агенция, да имаме пълно доверие в нея. И за това именно искам да коментирам. Имаше толкова много подозрения относно експерти, които са били заплашвани че са, които са били обвинявани за конфликт на интереси. Разбира се, много е важно да има пълна прозрачност, за да няма никакви подозрения. Що се отнася до мен, аз лично никога не съм се съмнявала относно почтеността и регулярността на вас и на вашата агенция. Благодаря ви и мога да кажа, че ще ни липсвате. А, и що се отнася до оценката на технологиите, използвани в здравеопазване? Вие казвате, че в някои области има проблеми, някои национални агенции а, използват лекарства, които не са разрешени, примерно използване на лекарство, което не е получило разрешение или съответната дозировка или съответната форма не е получила разрешение. Това са много сериозни неща. Вие изразихте вашите безпокойства по този въпрос. Примерно за лекарства, които са регистрирани за някои видове рак, но в Великобритания, например, се използват за лекуване на очи т.е. Е съвсем друго лечение. Та именно подобни случаи повдигат въпроси и безпокойства. Казвате, естествено, че трябва да има взаимодействие с националните агенции. Искам да ви запитам в е, дейността, която вие се опитвате да разработвате във вашата агенция, чувствате ли подкрепата на комисията по отношение на взаимодействие с страните членки и как планирате да разработвате технологиите за оценка на европейското здравеопазване? Защото в край крещата вие ще напуснете, но вие ще е, предадете нещата на вашия наследник и ми е интересно какво се случва. Благодаря. Франсуаз, сега Мишел Ревази, докладчик. Благодаря, господин председател. Аз също мога да повторя думите на моята колежка. Ние много силно държим да има добро европейско здравеопазване. Но някой... И имам няколко въпроса в това отношение. А именно, какво е качеството на научната оценка? Имате ли предложения за подобряване на качеството на протоколите на научната оценка? Примерно цялата полемика за Тамифлум. Бяха извършени някои изследвания, публикувани в британския медицински медицинско списание British Medical Journal. Там се говори за ефикасността на Тамифлу. Първите изследвания, в които се казва, че Тамифлу работи добре, всъщност са направени от хората, които го произвеждат. Тогава каква е гаранцията, че това е надежно изследване? Много често страните членки предоставят подобни оценки. Втори ми въпрос е за бързата процедура. Какво мислите по този въпрос? Смятате ли, че трябва, тя трябва да се разшири да покрива и други лекарства или да си остане изключителна процедура за, само за някои продукти, които да стигат до пазара? И другия ми въпрос е за въздействието на някои лекарства върху пазара, за околната среда. Знаем, че има неразграждащи се молекули, които имат въздействие върху околната среда. Това са, примерно, нарушители на биоендокринната система или създават резистентност към антибиотици. Вашата служба смята ли да отчете и тези въздействия върху околната среда? Благодаря. Госпожа Перманова, благодаря ви, господин председател. Не можах да присъствам в самото начало и не знам дали този въпрос вече не е зададен, но имам въпрос за някои за някои нови задължения и роли, на вашата агенция, които ни предвидихме в директивата за фармакобдителността и директивата за фалшифицираните лекарства. Дали смятате, че ще може да се справите с този разширен обем от задължения, включително и от гледна точка на финансиране на административния състав и състава на агенцията като цяло? Последващ въпрос – за полезността на програмата. В е, Германия оценката на лекарствата в момента е предмет на дебата. Ако правилно разбрах статистическите данни, Швейцария одобрява около 3000 лекарства, хиляди лекарства в сравнение с 20 хиляди, с Германия, които са в Германия. Тоест това е един много голям пазар. Дали се отчита също и стоиността на производството, когато се оценява какво е полезно, а какво не? Защото има лекарства, които се предлагат на пазара, но те не се смятат за полезни просто само заради стойността им дали стоиността на лекарствата определя оценката на тяхната полезност. Какво ви бихте могли да ни кажете по този въпрос? Господин председател, дами и господа, аз съм член на управителния съвет. За мен е чест и удоволствие да мога да се изкажа по повод на оттеглянето, не от работата като цяло, но от поста на изпълнителния директор. От 2001 година господин Лонгрен е, е бил изпълнителен директор. Той е работил два мандата на тази изключително отговорна длъжност. Мога да спомена, че през 2001 година агенцията, която тогава все още беше съвсем млада, успя да израсне в е, една зряла агенция под ръководството на господин Лонгрен. Той успя да изведе агенцията на едно от челните места сред подобни агенции в света. Сътрудничество и понякога под натиска на парламента бяха създадени нови комитети по лекарствените средства, по средствата за лечение и всички тези комитети наистина бяха необходими, за да може да отговорим на потребностите на доставки на нови и осигуряване нови лекарства за хората в Европа. Повечето от лекарствата за деца все още не са изпитани и одобрени. Това е огромен проблем. Разбира се, ние трябва да решим много предизвикателства. И Томас Лонгрен като изпълнителен директор наистина извърши блестяща работа по преодоляване на много от предизвикателствата. Но трябва да отчитаме това, че такива агенция, агенции като агенцията по лекарствата, не могат да взимат незабавни и правилни решения, така както би искала обществеността. И не всички решения биха били възприяти единодушно от всички заинтересовани или засегнати страни, независимо от това изпълнителният директор трябва да се изправи срещу проблемите, като използва максимума знания и опит и да вземе правилните решения. Точно това правеше и господин Лонгрен. Той очерта и бъдещите проблеми – развитието на науката, глобализацията, научните органи и прозрачността. И тези въпроси ние ще продължим да обсъждаме в управителния съвет. В заключение мога да кажа, че много бих искал да отговоря на някои от въпросите и искам да кажа, че фармакологията е наука свързана с вероятността а не с абсолютната точност. И хората са много сложни, дори само от чисто физиологична гледна точка. И трябва това да отчитаме. И като се върна към вашия въпрос, трябва да кажа, че винаги съм се оплаквал, че има прекалено много изследвания, свързани с жените. Когато аз бях директор, всичките клинични изследвания се извършваха върху здрави мъже, 20 годишни, доброволци. Няма изследвания, клинични изследвания, които да включват и мъже, и жени. И ние имаме, имаме много данни, които показват, че жените и мъжете реагират различно на различни лекарства при различни рискове. Finally... И накрая за конфликта на интереси. Това е нещо, което се обсъжда в управителния съвет. Бих искал само да спомена тук в парламента, че ние имаме нужда от експерти, от учени и ако намерим някой учен, който не е свързан с отрасъла, той просто не е учен. Така че трябва да сме много внимателни да не изритаме хора просто заради някакви подозрения. Така че конфликтът на интереси е нещо много деликатно. Ние можем да обявим всичко, но не трябва да забравим за това, не трябва да забравим за това, че агенцията има нужда от експерти. И искам да кажа, че господин Лонгрен е една личност, която служава нашето уважение и е Европейският съюз наистина може да се поздрави с това, че е назначил Томас Лънгрен на неговата позиция. Благодарим ти, Томас, за всичко, което си направил до сега. Има няколко въпроса. Дали бихте могли да отговорите преди да се сбокувате? Благодаря ви за добрите думи. Преди да отговоря на всички въпроси, бих искал да благодаря на Дагмар за цялата и подкрепа през всичките тези години. Надявам се, че ще продължите да подкрепяте агенцията и след като аз напусна, благодаря и на вас, госпожо Коростета, за цялата ви подкрепа през всичките тези години. И Линда, искам и да, на вас да благодаря за по вашата подкрепа като докладчик по пакета за фармакобдителност. Благодаря ви. Ме, може би ще е добре да обясня как е изградена системата за регулация, така че да разберете какъв е механизма за оценка и вземане на решенията за съотношение риск-ползи. Тъй като историята на цялата регулация в цял свят е свързан с това, че обикновено всички предварителни изследвания са се извършвали от е, отрасъла. Няма нито един публичен орган, който има всичките средства, за да извършва всички необходими изследвания, така че тази ситуация не е уникална за Европейския съюз. А това се извършва и в САЩ, и в Китай, и в Корея, и в Индия, и в Япония, и във всички страни по света. Основните критерии са че ние формулираме изисквания и отрасъла трябва да отговори на тези изисквания и да извърши изследвания. Разбира се, след това ни анализираме по много критичен начин тези изследвания. Така че системата работи по този начин. Когато става дума за финансиране на е, регулиращите агенции, също така цял свят е, това не се извършва от е, публични средства. Това се извършва от такси, които се плащат от отрасъл, от годишни такси, така че нашият модел в Европейския съюз не е уникален. Изниква въпросът как да гарантираме, че тези такси от отрасъла няма да повлияят върху нашата дейност и нашата оценка. Затова трябва много внимателно да разгледате как ние сме организирани и как са разпределени ролите и задълженията в системата. Мога да уверя всички ви, че няма възможност таксите, които се плащат и които влизат в бюджета на агенцията, могат да повлияят решенията на агенцията. Много докладчици от Европейския съюз потвърдиха това. Начина по който изградихме системата за гарантиране на качеството е изключително здрава. Може би това е най-здравата система в света. Ще ви обясня защо. Първо, имаме една заявка, която постъпва в централизираната система за разрешение. Научния комитет разглежда тази заявка. Този комитет има по един представител от държавата членка, който е излъчен от правителството на държавата членка и целият комитет заедно решава за това кой да назначи за докладчик. И този докладчик отговаря за оценката и анализа на заявките, които постъпват от дружествата. И имаме не един, а двама докладчици, които независимо един от друг извършват тази оценка. Тази оценка се извършва във Франция, в Обединеното кралство, в Германия, от националните агенции. След това комитетът получава резултатите и пред целият комитет този доклад се критикува и се обсъжда от другите членове на комитета, които представляват останалите 25 държави членки и те дават своите коментари на докладчиците. И има много открита и честна дискусия в комитета и след това се задават въпроси възоснова на това на дружеството и съответното дружество или фирма трябва да отговори на тези въпроси. Освен това, ние сме създали система за гарантиране на качеството, един екип за партньорска или независима проверка, т.е. освен независимата оценка, ние имаме екип за партньорска проверка с независими докладчици, от комитета, които критикуват оценките или внимателно разглеждат оценките на докладчиците. Освен това има допълнително консултативна група на експерти, в която допълнително каним независими експерти, които разглеждат научното значение. И освен това, вече комитетът взима окончателното решение и дава оценка за съотношението полза-риск. Никъде другаде по света няма такава процедура. Тази процедура, тази система е уникална. И ние много често получаваме похвали за това как взимаме решение в Европейския съюз. Независимо от това, в момента ние подобряваме процеса на вземане на решения. Така че в момента комитетът работи за това как да подобри методологията, как да се балансират аспектите на безопасността и на ползите и риска. Така че това, че абсолютно е невероятно таксите да повлияят решенията. Няма никакъв риск за това. Просто бих искал ясно да кажа това. Сега за прозрачността. Мисля, че засегнах този въпрос в изложението си. Нашето най-добро намерение е да бъдем прозрачни. Когато стана дума за пандемията, бяхме прозрачни. Всяка седмица Излизахме с доклад на нашата веб страница за, с данните и констатациите от фармакобдителността. На последното заседание на управителния съвет направихме ново предложение за достъп до документите. Ще започнем да го прилагаме. Това означава, че ще предоставяме все повече и повече информация, ще вземаме решения за публичния достъп към базата данни на фармакобдителността, ще се актуализира базата данни за клиничните изпитания, всички клинични изпитания, които се извършват в Европейския съюз и техните резултати. Тоест има много напредък ние се опитваме да се справим с всички молби, които се подават към нас, но някой от тях може да изискват месеци работа, за да може да се получи информацията. Значи, ако получим много изиск... такива молби, това може да блокира работата на агенцията. Работим обаче проактивно, така че информацията да може да бъде е, опубликувана в момента, в която тя влезе в сградата на нашата агенция. Е, някой обаче от е, е, производителите е, не са е, много доволни, че ние пускаме информация. Ние бяхме критикувани от Европейския омбудсман и публикуваме сега повече, отколкото преди. Това беше решено на последното заседание на управителния съвет. По въпроса за конфликта на интерес, винаги сме гледали положително на този въпрос. На последното заседание на управителния съвет взехме решение за нова политика за конфликта на интересите. Имаме много солидна вътрешна процедура, за да уредим въпросите на конфликта на интереси. Всички експерти следва да декларират имат ли конфликт за интерес, ако имат конкретен конфликт на интереси, ние ги отстраняваме от съответното заседание, което се занимава с този въпрос. Ще имаме нови практики от следващата година за начина по който разглеждаме конфликта на интереси. Но както каза професор Лемър, не може да има експерт, който да не е свързан с фармацевтичната промишленост. Да вземем, например, въпроса за напредналите терапии, клетъчни терапии, стволови клетки, поръчки, всичко това е свързано с фармацевтичната промишленост. И ако е, имаме, е, искаме да имаме сътрудничеството на тези експерти, трябва да а, управляваме нивото на конфликта на интерес и а, да управляваме начина по който те биха могли евентуално да а, а, упражнят влияние върху вземането на решението. А ако те могат да вземат участие без да повлияват решенията, ние а, публично оповестяваме а, техния конфликт на интереси. А, мога да ви уверя, че новите правила за конфликт на интереси са много строги. Повдигна се въпроса и за това как разглеждаме оценката на здравните технологии. Първо искам да кажа, че въпросът за оценката на тези технологии е двояк. От една страна, ние може да работим в рамките на европейската система. Ние създадохме е, е, е, ние работим по три дейности. Първата дейност е е, поканихме органи, които се занимават с здравни технологии, за да дадат паралелен съвет и за да може да се хармонизира начина по който определяме изискванията за клиничните проучвания, за да може промишлеността да не дублира тези клинични и, и, е, изпитания. Също така е, проверяваме информацията и органите за оценка на здравните технологии трябва да имат повече информация, когато разглеждат економическата ефективност. Имаме един дълъг списък на параметри, които те трябва да а, спасят през следващите месеци ще усъв... времени ще усъвършенстваме информацията. Третото нещо е тогава, когато се пусне лекарството на пазара, следва да имаме планове за управление на риска, Нашия акцент е върху безопасността, докато органите за здравни технологии разглеждат ефективността. Ако може да се съчетая тези две неща, може да направим нещо, което няма да струва повече на промишлеността, която вече е платила достатъчно. Тоест идеята е да се рационализира начина по който разглеждаме предварителното издаване на решения и постфактум решението. Това е един политически въпрос между държавите, членки, комисията и институциите. Какво ще правим с оценката от гледна точка на здравните технологии. За в бъдеще не трябва да използваме прекалено много терминология е, необходимо ли е също така от европейска хармонизация споразумяването на е, по терминологията, по методологията, по ценностите, как оцен... оценяваме ценността и значението на даден медикамент, само терапевтичната му стойност, ако това се направи на европейско равнище, това би било политическо решение. Аз знам, че комисаря дали ще направи ще представи нещо през новата година за това как да се прави оценка на технологиите. Ако се направи това на европейско равнище, тогава се поставя въпроса как да се направи и кой да го направи това отново означава политическо решение. И а, а, аз нямам мандат аз всъщност се ограничавам само до а, правните правомощия на агенцията. Трябва да кажа, а, да, добре, за там и флут. Да, това е, е интересен въпрос. Както е обикновено, когато оценяваме а, медикаменти, има много проучвания. Комисията винаги разглежда подобни проучвания, когато се пусне лекарство на пазара. А, тогава се получават много резултати от изследванията, които понякога са противоречиви и винаги трябва да оценяваме проучванията, да видим до каква степен те са уместни, да се види дали съответното изследване отговаря на въпроса, който проучваме много често има конфликтни а, и противоречиви изследвания, но когато ние оценяваме, оценяваме а, методологията, а, трябва след това да се обединят всички изследвания, за да се получи общо заключение за резултата. Това беше направено за Тамифлу и Комисията все още смята, че е, все още е положително съотношението полза разходи. А, резултатите са различни, някои са положителни, други са отрицателни. Ние а, ги отчитаме и мога да ви кажа, че нашата комисия е компетентна по този въпрос, тъй като те имат, може би, най-добрия опит в цяла Европа. И аз имам доверие. Добре, много благодаря на директор господин Лънгрин. Мисля, че мога да кажа от името на цялата комисия благодаря за вашата работа. А също да повторя изказванията на моите колеги, които лично ви изказаха благодарности, хора, които говори, работиха с вас 10 години, Фросът Гростет говори за работата, която сте вършили заедно, Дахмар също. Вашия пример се използва и за разрешаване, и за одобряване на лекарства, така че може да се каже, че ние създадохме един световен стандарт. Благодаря ви, господин Лонгрен. И също искам да ви помоля да предадете благодарност на вашия персонал за висококачествената работа, която те извършваха в преодоляването на толкова много препятствия, които съществуваха при създаването на толкова високи критерии за качество. И се надяваме, че и след е, декември 2010 работата на тази отлична агенция ще продължи и вашия опит ще ни бъде от полза години наред. Благодаря много за вашето представене. Нашата комисия винаги ще се обляга на вашата работа в е, решаването на новите предизвикателства, пред които се изправяме. С това обявявам заседанието за закрито. На 23 декември имаме заседание и също заседание на координаторите от 6 часа днес. Okay